представена от новоизбрани комисари. Протокол от вчерашното заседание и текстовете към него са разпределени. Имате ли бележки по тях? Виждам, че не. Значи протоколът се смята за приятен.